отношения. Така че от тук изпращаме поздрав на труженичките и тружениците в Испания и в тяхната борба срещу тази несправедливост. Благодаря. И така, госпожи и господа, приключваме едноминутните изказвания. Надявам се, че всички, които са искали да се изкажат, са се изказали. Тук беше комисар Бърния. Благодаря му за това, че беше сред нас. Желаем на него и на всички останали е, добро пътуване към дома. Утре продължаваме в 8.30. Благодаря ви за това, че присъствахте.